Откривам отново заседанието. Уважаеми дами и господа, протокола от вчера и текстовете са налични. Има ли някакви възражения? Не. Тогава протоколът се счита за